Uh, good morning, everybody. Добро утро. Добре дошли на редовното заседание на Комисията по външна търговия Европейския парламент. Закъсняваме с 20 минути от дневния ред. Координаторите като организатори на работата се надявам, че са тук. Приемаме дневния ред. Разполагате с дневния ред, но имам предложение. 12 та точка би трябвало да изтеглим по-напред и да разгледаме веднага след деветата точка. Е, относно е, споразумението с тър... търговия и инвестиции Европейски съюз и САЩ. Предлагам а, да свалим от дневния ред 8 точка, тъй като докладчика господин Стърди а, ми каза, че ще се подготвят компромисни предложения преди гласуването и нека да изчакаме това да се случи. Надявам се, че нямате нищо против. Никой няма, значи дневният ред е прият. Сега. Одобрение протокол от предишното заседание през месец февруари. Считаме ги за приети, освен ако не ми изпратите вашите бележки и коментари до края на сегашното заседание. Съобщение на председателя. Та, това заседание според правилата се записва в интернет, с изключение на заседанието при закрити е, врати, заседанието на координаторите. Item 4. Calendar of committee meeting. Четвърта точка. График на заседанията на комисията за тази година. Както знаете, календарът на парламента за тази година бе променен. След решение взето през януари от председателския съвет, следвайки решението на съда относно седмицата, която се заседава в Страсбург. И за това парламентарните комисии трябваше да променят графика на своите заседания за второто полугодие на тази година. Разполагате с графика в вашите папки. Е, дискутирано е с координаторите. по пета и шеста точка. Предлагам да ги разгледаме заедно. Става въпрос за едно, една и съща тема. Процедури по изготвяне на позиция относно споразуменията, свързани е, с споразумението на економическата комисия на Европа на ООН относно е, стандартите и правилата за колесните превозни средства. Изключително интересни актове, свързани с стандартизация на този тип превозни средства. 1997 година бе прието преработеното споразумение 58 година и 2000 година по същия начин постъпихме с така нареченото паралелно споразумение. Разбира се, предложенията трябва да отразяват промените, които въвежда Лисабонския договор относно международните спогодби и ролята на Европейския парламент. По принцип аз съм докладчик. Както виждате, имате моите проекто препоръки. Две са с новите а, проекти за изменения. Отразява се позицията на Съюза относно тези споразумение. Процедурата е описана в 218 член от функционирането, договора за функциониране на Европейския съюз. Останалите комисии, които проявяват интерес към тази точка, ще подготвят становище. Това са ИТРЕ, ИМКО и ТРАН, съответно. Преди е, да ви дам думата за е, разисквания, Позволете ми да кажа нещо допълнително, що се отнася до принципа на комитологията. Всъщност, тези досиета бяха прияти преди Лисабонския договор и съответно регламента за комитология, така че всъщност е, са отразени е, предходните процедури. Предполагам, че комисията ще подготви изменения съответно, които да предложи по тези проекто досиета. Разполагате с моите предложения все още е, съвета не ни е официално сезирал по досиетата. Какво е положението? Очевидно ще получим официално информацията през месец април от страна на съвета относно предстоящите преговори. Докладчиците в Сянка Каспари НП и господин Казак, Алде. Имате думата. За трети път разговаряме по тази тема. Вероятно, според вас няма какво да се добави към дискусията, но виждам, че има искане от Алде за изказване. Имате думата. I'm referring to the ALDE Не, аз нямам какво да добавя, освен факта, че искам да ви предупредя. Наистина, прекрасно е, че има едно глобално споразумение. Но необходимо е да се гарантира гъвкавост в разпоредбите, защото Цялата седмица виждаме, че се извършват процедури по изпитвания с превозни средства. Трябва да бъдем достатъчно гъвкави, за да можем да позволим иновациите да бъдат включени в съответните платформи, а, а да не допускаме промяната да отнема прекалено дълго време. Това а, исках да се кажа. Благодаря. Председателя, благодаря. Мисля, че а, уредбата е прекалено гъвкава, разпоредбите също но благодаря ви. Можете да направите справка във вашите досията. Очевидно никой не желая да отворим отново темата за дебат, а не комисията. Госпожа Ромал, генерална дирекция, предприятия. Имате думата. Къде сте, госпожо? Заповядайте. Uh, thank you, Mr. Chair. Благодаря, господин председателю. Комисията с удоволствие може да каже, че съвета приветства направените две проекто предложения. Както вече казахте, те са много важни, имайки предвид факта, че регламентът е прият в рамката на споразумението на Економическата комисия за Европа на Организацията на Обединените нации. Необходимо е да се внесат съответните промени съобразно промяната в уредбата. Всичко е договорено, разбира се, в комисията в Женева по този въпрос и се надяваме че системите наистина, които се предлагат, са достатъчно гъвкави. имайки предвид необходимостта да се отчита непрекъснато развитието в областта на технологиите и иновациите. Що се отнася до бележките, свързани с разпоредбите според нас наистина е необходимо да се хармонизират те с е, договора от Лисабон и е, необходимо да се изчистят всичките референции и позовавания, които все още присъстваха в предложението на комисията. Сега всичко това е отразено, променено и най-новия вариант ще бъде изпратено както на съвета, така и на Европейския парламент. Благодаря ви. Uh, uh, Благодаря. По-настоящем нямаме график за гласуване, но ще получите съответната информация, когато а, получим и а, препращането на документацията от съвета по досиетата. Ще следим и ще ви информираме съответно. Сега, седма точка. Търговия между общността и трети страни в областта на прекурсорите. Мисля, че сме разговаряли по тази тема до сега. Господин Франк Пруст е докладчика от НП. Сега разполагате с измененията. Те са 9, така че нека да ги обсъдим и давам думата на нашия докладчик. Имате думата. Благодаря ви, господин председател. Скъпи колеги, най-напред бих искала да благодаря на всички, които допринесоха за изготвянето на моя доклад. Ще бъде кратък, тъй като, както каза господин председател, вече не веднъж сме обсъждали доклада, както и внесените изменения. Както казахте, бяха внесени 9 изменения и се надявам, че ще постигнем компромис по повечето от тях. Целта им е да се включат лекарствените средства в списъка на описаните субстанции и в частност създаването на една база данни, както и по процедурата за комитология. Ще се спра с няколко думи на компромисите, договорени с заплащите в Сянка. Но искам да се възползвам от тази, това заседание, за да ви помоля комисията, нашата комисия, Инта, да ни даде мандат за започване на тристранни преговори веднага след приемането на доклада от нашата комисия. Тъй като действително има сериозни проблеми с трафика на ефедрин и псевдоефедрин и отклоняването на този вид лекарствени вещества. Действително положението става спешно и трябва да сме възможно най-реактивни. Преговорите са в съвета напредват. Ирландското председателство показва много политическа воля по работа в, по, този, по това досие. Благодаря ви сътрудничеството. Оставам отворен за всякакви предложения. Очаквам с интерес и нетърпение всички коментари. Благодаря ви. Thank you very much. Uh, I don't... Благодаря. Не виждам докладчиците в сянка залата. Желая ли някой думата по тази тема? This is not the case. Let's listen to the... Не, тогава комисията има думата. Кой ще говори от името на Европейската комисия? Заповядайте, госпожо. Моля, представете се. Благодаря. Добър ден. Благодаря на всички депутати, които предложиха и изменения, насочени към усъвършенстване на текста на комисията. Освен това, подкрепяме готовността на докладчика да участва в тристранни срещи, когато се приеме доклада във вашата комисия. Ние миналата седмица във Вена представлявахме Европейския Европейски съюз относно пред заседанието на Комисията за наркотичните вещества и сега ние работим по отношение усъвършенстване на законодателната нормативната уредба и след като сме готови, след приемането на доклада, ще започнем тристранните срещи. Що се отнася до измененията, които се предлагат? Първо, по защита на данните. Подканвам ви да работите в тясно сътрудничество с комисията Либе, което също работи по предложение на комисията за измяна на регламента относно контрола на прекурсорите на вътрешния пазар. Там се разглеждат сходни, на практика същите е, проблеми, свързани с защита на данните, така че е необходимо да разполагаме с еднакви разпоредби. Що се отнася до предложенията относно определенията? Е, за описаните субстанции и включването на лекарствените е, продукти. Отбелязваме си готовността да отразим всичко това в определенията, но може би можем да уточним някои аспекти точно. За какви лекарствени препарати става въпрос, кои са изключени от определенията, кои са включени. Но това, разбира се, е въпрос свързан с редиректирането на текста. А що се отнася до 28 изменение, разширяване задължението по отношение разрешението на за експорт, ще бъдете изненадани от това, защото, както знаете, категориите всъщност са описани така, че в крайна сметка риска, степента на риска е по-малка тук, отколкото при категория 1. И на последно място, по 29-то изменение, комитология и делегиране на правомощия. Отбелязваме си че проекто доклада всъщност разглежда съответното предложение по начин, по който всъщност комисията не би желала да се развива. По-нататък предложението към комисията за оценка до 1 юли 2015 година ни се струва твърде кратък срок, защото когато регламента бъде прият и влезе в изпълнение, всъщност ще остане твърде много малко а, време, за да се извърши съответната оценка. Благодаря. Председателя, благодаря. Госпожа Карели. Докладчика, желая ли думата относно изказаните възражения от страна на комисията? Не. Let's wait for Добре, тогава е, да изчакаме предложението за компромисни изменения. Приемане в е, комисията 24-25 април. Това е срока по това досие. Отменихме осма точка, както вече казах. тъй като не е необходимо сега да разглеждаме измененията, защото има а, в момента наистина влезе господин Стърди. И сега, девета точка. Европейски съюз и Норвегия. This is consideration of a question. Тук е разглеждане на въпрос, за който изисква устен отговор но комисията е внесла е, проекто е, предложение за резолюция. Е, сега историята е такава. През януари, януари тази година европейски износители на сирена, агнешко и говеждо месо към, за Норвегия бяха изправени пред е, значително увеличени мита, е, е съответно 277% е, и 374% на норвежкия пазар. Това бе пречествено от 72% внос. Е, е, на хортензии. Тази мярка е, бе обсъдена с норвежкия е, посланник и комисията. Координаторите на последното заседание се съгласиха да помислят за устен въпрос е, е на пленарно заседание, което да последва с пленарна резолюция. Е, съответните комисии, е, от съответните комисии се поиска отнош, да вземат отношение. Агри изрази отношение, подкрепата си за резолюцията като е, допринесе с няколко е, предложения в писмен вид е, и изменения. Днес ще е, разгледаме проекто въпроса и проекто е, предложението за резолюция. За проекто резолюцията аз ще е, е, кажа какъв е, е срока и е, за измененията. Ще гласуваме за това е, на следващото заседание през април няма да има нужда е, от е, други изменения, тъй като проекто въпроса е, е разгледан и има съгласие по него между политическите групи. Така че да дам думата сега на Кристофър Фелно от НП, който е активен, активно работи по това досие. Благодаря му за което. И а, е, сега, Кристофър, имаш думата. Благодаря много. Ще се опитам да бъда а, е, кратък, тъй като сме говорили на тази тема преди. Малко тъжно е, че е, за първ път се говори за Норвегия в тази комисия и, в, и то в този контекст, защото Норвегия е един много важен търговски партньор на Европейския съюз и много добър приятел е, чрез е, споразумението за обща европейската економическо пространство. Е, в много сфери имаме договори с тях и за сътрудничество. Ето защо е тъжно, че за първ път обсъждаме Норвегия тук във връзка с такъв инцидент през последните 9 години. Според мен комисията съвсем ясно е, го представи, когато имахме среща с посланника в комисията че Норвегия нарушава нарушава и духа и буквата на споразумението на Европейското економическо пространство, е, е, защото по член 92 втори Две е, за необходимостта да се либерализира търговията в селско стопанство, е, именно това е нарушение на този член. Това не присъства в протокола, но ние е, казахме, че се нагърбваме с либерализация на търговията в тази сфера. И наистина това е важна либерализация, меко казано. Сега за е, другия е, въпрос, правните аспекти. Между приятели не се е, действа по този начин. И дори те го направиха без да се консултират с нас. защо бе зададен този въпрос пред комисията, а именно как да се обезоръжи, да, да се деминира този търговски спор, преди той да ескалира. Е, за да не се тръгне с, реталия, с е, ответни мерки, е, по-добре е Норвегия да, да, да от отхвърли, да се откаже от тези мерки и да, преговорим, е, да продължим преговорите по по на либерализация в селско стопанство и рибарството, за да се подобрят търговските отношения. Правили сме го и преди успешно с Исландия, друг е, е член на споразумението за е, общо економическо пространство. Е, много е, се дискутира въпроса в Норвегия. Е, норвежки министр на земеделието каза, че това няма да се отрази на е, търговията с сълскостопански стоки. Е, но аз искам, е, поставям под въпрос това. Пър, не съм сигурен, че е така, но дори да е така, още по-странно звучи всичко. Тогава защо се въвеждат тези мита, ако те няма да засегнат търговията? И защо ще причиниш това на приятелите си, ако не очакваш някакъв резултат от това в оборотите, в търговските, в обемите? Ето защо очаквам този въпрос да бъде обсъден от комисията. Много добре ще бъде да излезе излезем с е, резолюция по-нататък, е, е, чрез която да представим нашето мнение, нашата позиция и решение за това как да се обезоръжи конфликта преди да ескалира. Благодаря, господин председател. Съгласен съм с Кристофър. Освен последното, ние в нашата страна имаме една крайно дясна група, е, представител на нея е, присъства тук, който използва, е, които използват Норвегия като пример за това колко е, е, изгодно и колко е добре да не си член на Европейския съюз. Е, смисъл е, че Норвегия се ползва от всички блага, без да има проблемите и да не плаща цената на членството. Това много ме тревожи. Вие сте прав за това, което казахте, че Норвегия е приятел и е, с основание се тревожите, но аз за това поставих този въпрос, но искам да знам дали те въобще мислят за, комисията мисли за някакви, да припреме някакви действия. в наши интерес е тези е, от нас, които вярват в е, каузата Европа, е, независимо дали са евроскептици или федералисти, ние все пак вярваме в Европа. И това се използва, Норвегия се използва като пример защо да не си в Европа. Така че мисля, че от тази страна трябва да погледнем има ли други е, желания за изказвания е, от е, Генерал дирекция Агри, е, комисията, представители на комисията? Имате думата. Благодаря, господин приятел. Изкушавам се да кажа, е, че трябва да поздравим Норвегия, защото те постигнаха невъзможното. Те обединиха комисията, съвета и парламента е, в опозиция на тези ограничения. Благодаря за проекто резолюцията. Споделяме е, позицията на комисията и е, вашата загриженост, предизвикана от предприятията от Норвегия мерки. За нас това са протекционистични мерки и като намерение, и като изпълнение, като факт и не е това начина да се работи между приятели и съседи. Нашата преценка, оценка е, че тези търговски търговски е, бариери и ограничения противоречат на разпоредбите на общото економическо пространство и подкопават е, споразумението за селско стопанство, което, както каза господин Гелнер, предвижда е, прогресивна либерализация на търговията, не е обратното. Дори цялостното економическо въздействие на тези мерки да е относително скромно по отношение обема между търговията, между ЕС и, търгов... и Норвегия, все пак то засяга няколко износители и щетите са нанесени и се усещат отчетливо. Е, още по-лошо, Норвегия още не се консултира с нас е, преди да, възприеме, да предприеме тези мерки и нарушава е, ясно разписани ангажименти. Ние имахме последващи консултации, проведахме на техническо равнище, но и на политическо председателя Барозо също постави въпроса с тези ограничения пред премиера на Норвегия миналия месец но а, всичко това беше без, а, без никакъв резултат. Норвегия няма никакво намерение да ревизира тази мярка. А много просто би било да го направи, ако има политическата воля, разбира се. Те биха могли а, при а, митническата класификация а, и нивата а, на митата за хортензиите да бъдат преразгледани, за да се възстановят първоначалните мита. Техническите решения са много лесно осъществими. В отговор на въпроса на господин Стърди, ние е, обмисляме правните варианти, каква е, правна е, процедура можем да е, е, е, лансираме, е, какви варианти имаме, е, ни дава закона за това. Е, но в двустранен план все още оценяваме е, какво можем да, как можем да реагираме. Е, е, склонен съм да споделя е, това е, настроение и усещане в резолюцията, че трябва да търсим преразглеждане на протокола, да започнем отново преговорите с Норвегия за по-нататъчна либерализация на търговията, чрез която да намерим решение на този проблем. Предпочитам този подход вместо, вместо ответни мерки. Е, и ако тези ограничения не бъдат е, премахнати, е, когато Норвегия очаква от нас добра воля или помощ, тогава ние ще имаме едно на ум. Благодаря, господин председател. Благодаря. Да ви кажа, реших, аз също смятам, че е, това е сериозен е, въпрос. Е, тук, този жест не само е така неприятелски, не, не, но не е доступ, недопустим от страна на една съседна и приятелска държава. Е, ние всъщност ще научим, е, е, ще загубим от... Това ще подкопае нашия авторитет по отношение на Русия или, или Аржентина, ако позволяваме на един приятел и съсед да възприеме такава протекционистична позиция. Така че трябва да изпратим много ясно послание към Осло или да преразгледат мерката, или Съюза тогава, Европейски съюз, трябва ще вземе много твърди мерки по отношение на Норвегия. Е, е, да приключим дебата с е, господин Прост. Аз никой не съм се срещал с протекционисти в целия си живот. Не съм се срещал, не съм срещал никой, който е признавал, че е протекционист но пък съм общувал с много хора, които се се опитвали да защитат нещо и следователно са прибягнали до практически мерки. Имахме добро парламентарно заседание с норвежкия парламент преди няколко седмици. Стана ясно, че това не е волята на норвежкия народ и е важно да се каже. Това се, законодателство е предложено от норвежките политици и е, това е, се отразява негативно и на отношенията с Европа, но и на норвежките потребители. Така че е, радвам се, че комисията каза, че Норвегия успява да постигне политически консенсус сред нас тук, но аз си давам сметка, че няма политически готесо. В Норвегия обаче няма политически консенсус. Въпросът се дебатира много е, сериозно там. Ето защо е, е, председателя, като казва, че трябва да пратим ясен сигнал. Е, да стане ясно, че това е политическа мярка, която е предприята от политици и от тук ответния сигнал трябва да има също политическа тежест. Все още имаме възможност да се възползваме от това и да го превърнем в добро. Не, не сме изчерпали всички средства, не, не, не е загубено всичко. Е, да се надяваме, че това тъжно начало на дискусиите с Норвегия може да се превърне в нещо положително. И за да можем по-фокусирано да обсъждаме търговските си отношения с тях. И както посочи е, комисията, да започнем преговори въз основа на сегашното споразумение е, и да, да напредваме при либерализацията в сфери, които не са отхванати от споразумението. Това е в интерес на Норвегия. Норвегия има интерес да либерализира търговията си средства в някои сфери, ЕС има интерес да либерализира други сфери е, за норвежкия пазар ако е, превърнем това лошо начало в нещо добро, можем да се възползваме от е, всичко. Така че в крайна сметка, като подчертата, може да се окаже, че е, дори да е, започваме е, накриво, наопаки, можем в крайна сметка да стигнем до добър резултат. И мисля, че Европейския парламент може да свърши лична работа в това отношение. Да се надяваме, че такъв положителен сигнал ще дойде и от Осло. Сега край, крайен срок за измененията 25 март, след 5 дни, в 6, 18 часа изменение за е, предложение за изменение по резолюцията. Това е въпрос, който самите групи ще е, разгледат. Сега да минем на десета точка. Етап на развитие на е, текущите тристранни преговори корекция. Е, става дума за резолюция на Инте, Инта, не на, не на групите. Не на групите. Е, грешка. Е, грешката е моя. Десета, десета точка. състояние на текущите и странни преговори. Водят се четири тристранни срещи по четири много важни досиета – Ние сме очевидно една много активна законодателна комисия. Първата е по регламентиране макрофинансова, а, рамката за макрофинансова помощ. Подесто заседание, последното заседание на тази тема беше на 27 февруари. Докладчикът ни Бен Казак, който за съжаление не може днес да присъства, но аз присъствах и по принцип аз председателствам всички е, заседания е, на трилога, всички тристани преговори и проследявам всички преговори, така че мога от е, негово име и от мое име да ви информирам за напредъка и за е, нерешените въпроси, които изискват допълнителни преговори със съвета. Е, имаше напредък е, по време на последния трилог и редица, редица спорни въпроси бяха разгледани и компромиса е наблизо близко сме до компромис. Основните въпроси, които все още, още не са обсъдени, трябва да се разгледат, са свързани с формата и процедурата за приемане на меморандуми за разбирателство между Съюза и е, бенефициентите, получателите на финансова помощ от е, Съюза и въпроси свързани с комитологията. Колкото за становището за меморандум за разбирателство. Ще го обсъдим на следващото е, заседание, тогава, когато е, е, процедурата за консултации ще, се, ще, се, ще може да бъде задействана, както и да влезе в сила меморандума за разбирателство. Доколкото мога да преценя, има значително сближаване между позициите на съвета и парламента. Този път обаче комисията не се присъедини. Е, е, е, тук разлителната линия е, е в различна посока. От една страна съвета и парламента, от друга комисията. За разлика от друг път парламента и съвета са, съгласни, че решението да се отпусне финансова помощ на трети държави ще се приеме чрез е, обичайната процедура на съвместно вземане решение между съвета и парламента и комисията. Е, и комисията, комисията се придържа към първоначалното си предложение че тези решения трябва да се приемат чрез делегирани актове. Втората важна точка, както вече ви казах, е комитологията. Този път е, е, разделителната линия между парламента и съвета. Съвета настоява да се е, е използва процедурата на е, е, разглеждане, което дава право на вето над е, изпълнителният е, възможности и капацитет на комисията, а парламента, както обикновено, настоява, че след регламента за комитология, актовете за изпълнение в тази сфера, в сферата на финансовото подпомагане, трябва да се приемат и консултантската процедура е, с, с комитология. Компромис е да се намери прага, в зависимост от нивото на подпомагане. По-високите, най-високите суми да се решават е, чрез е, преглед, другите чрез консултации като се спазват съответно правилата, но се допускат и изключения, които да е, се следват при е, решение за по-висока финансова помощ. Имаме рамката, имаме регламента. Като задаваме законодателните приоритети, Е, относно финансовата помощ за трети държави. Е, това решение обаче все още ще се възприема а, е, чрез законодателната процедура, значи съответният рамков регламент и конкретните а, регламенти, чрез които да се отпуска такава помощ. Това е състоянието на а, нещата да видим какво ще излезе от следващията тристранна среща. Може би ще се роди компромис между съвета и парламента. По Омнибус 1 последната разговори се проведаха на 5 март. Нашия докладчик не присъства но отново, тъй като аз присъствах, мога да ви информирам за напредъка. Спорните въпроси са малко, няколко. Тук е, ще, така, имаше значително е, сближаване на позициите между съвета и парламента по различните предложения на комисията. Оставащите висящи въпроси са продължителността е, срока на законодателното делегиране е, към комисията и Второ, времето за е, възразяване на ак, делегир, актове, делегирани актове е, към комисията. И трето, е, парламента да участва поне на експертни заседания за подготвяне на делегираните актове, за изготвяне на актовете. Както и няколко въпроса, свързани с комитология. От, от съвета така постъпват сигнали, че може би е, има надежда за компромис по нерешените въпроси, но разбира се, не можем да, е, се, да разчитаме на тези сигнали и ще трябва да изчакаме е, следващото заседание, за да видим дали е, те е, имат сериозни намерения да е, приемат компромис. Ирландското председателство доведе, донесе е, така пресни новини от съвета в това отношение, е, а именно, че е, адаптирането на законодателството на Съюза по отношение на Лисабонски договор и е, регламента за комитология не може да се отлага повече. Е, срамота е, че е, се доближаваме до това законодателство, без да сме адаптирали законодателните актове, отнасящи се до, до е, него. По Омнибус 2 това е другия регламент, който адаптира законодателните е, актове към комитология. Нашия докладчик е господин Лайшер и той е, е, днес го няма, но аз отново присъствах. И аз отново мога да ви информирам за последните развитие на нещата. Тук имам бележка от докладчика. Първото заседание е, тристранно се проведе на 5 март. Заседание на е, докладчите в Сянка имаше в Страсбург миналата седмица. Техническо заседание ще се проведе този петък. Втората тристрана среща ще бъде през април или май. Това е едно досие, което върви паралелно с Омнибус 1 и някои от нерешените въпроси са сходни с тези в Омнибус 1, така че решихме, макар да се е, придвижват е, отделно, да върват паралелно е, по координиран начин двете е, досиета. Е, ще трябва да ви кажа, че е, тази координация е факт, така че в крайна сметка ще постигнем един е, резултат, който е координиран между двете. И е, мисля, че ирландското председателство е решено да стигне до споразумение и по е, Омнибус 2. Е, това е, те, трябва, те трябва да получат награда за това, че водят председателство и това може да бъде тяхната награда. Други въпроси? Е, може би, аз забравих да ви попитам дали имате въпроси по информацията, която ви давам. Нямате. Накрая, регламента за достъп до пазарите. Това е, може би, най-важният, четвъртото и най-важно досие. Регламента за пазарен достъп е, е свързан с е, червената линия за подписване и е, ратифициране на споразумението за економическо партньорство между Африка и АКТБ, държавите от АКТБ. Защото, както знаете, сегашното положение е такова, че тези държави е, по смисъла на, на Котону е, се опитват е, да постигнат преференции, които не са съвместими с правилата на СТО. Така че комисия предлага една червена линия, която да не бъде премината. В противен случай тези държави ще загубят преференциите си от Котону и е, ще се върнат на общите е, преференции, е, ако въобще имат такива. Е, сега, Мартин, е, ако обичаш да ни дебрифираш е, по последните развития на нещата. Благодаря ви, господин председател. Казахте основните е, информации, така че ще бъда кратък. Така, да се справим с три основни въпроса в рамките на тези преговори. Първият беше лесно разрешен. Ставаше въпрос за някои почти чисто езикови промени, които искаше съвета и аз ги приех без никакви проблеми. Вторият въпрос с разпоредбите относно комитологията. Става въпрос за три внесени изменения в нашия доклад. Съветът прие едно от нашите изменения, свързано с делегирането на правомощия само за 5 години, с възможността за подновяване на това делегиране със съгласие на съвета. По другите два въпроса, свързани с комитологията, се съгласихме не по принцип да се откажем от позицията си, но да се откажем от разговорите в рамките на този регламент, тъй като същия въпрос се обсъжда и по Омнибус 2. Основен въпрос беше крайния срок. Ние искахме 1 януари 2016 година. Съвета подкрепя идеята на комисията за 1 януари 2014 година. Преговорите бяха трудни. Председателството заяви, че може да води преговор само за 1 юни 2014 година, което не беше приемливо за нас. Аз смятам, че добър компромис може да бъде 1 януари 2015 година, но това се оказа невъзможно. В крайна сметка съвета отстъпи от 1 юни 2014 година, а аз се съгласих да приемем 1 октомври 2014 година. Смятам, че това не е идеален срок, но не мисля, че ще получим друга, друга отстъпка. Затова ви предлагам да приемем тази дата 1 октомври 2014 година. Председателят, добре, явно имал компромис. И ще гласуваме утре ако не се лъжа. Това е гласуване на второ четене. Така че ще, ни трябва абсолютно мнозинство. Затова ще помоля координаторите да гарантират, че всички колеги са тук за гласуването. Господин Хелмут Шолц. Аз присъствах в тази е, делегация. Е, Целта беше да се намери едно конструктивна позиция за Европейския парламент е, по този толкова важен инструмент. Трябва една да кажа тук. Е, смятам, че не е особено добре, че делегацията в преговорите е, не се опита до края да прокара една обща линия в, и да държи общата линия на парламента в преговорите е, това бе казано е, е, в съвета, именно, че позицията на това пленарно застане в Страсбург не бе не устоя, не, не бе прокарана и това отслаби позицията за преговори на Европейския парламент ако е, сроковете отново бъдат е, приети, одобрени и Девид Мартин ако, е, много ясно каза, че ние трябва много да действаме с ясна така представа в съзнанието ни за положението политическото в страните, с които преговаряме и да имаме една обща позиция, да потърсим обща позиция на Европейския парламент по този инструмент. Well, that's, uh... Добре, нека да си припомним някои основни принципи. Когато в пленарна зала се гласува позицията, която ще се обсъжда в преговорите съвета, това е мандат за водене преговори. Но самата идея за мандат предвижда известна гъвкавост. В противен случай изобщо няма да има преговори, а просто всеки и ние съвет ще устоява своята собствена позиция. Разбира се, всички компромиси, които се договарят в рамките на тристранните срещи, трябва отново да бъдат потвърдени, т.е. отново трябва да се гласуват от нашата комисия. И начинът по който действахме в този случай е идентичен с начинът по който действаме в рамките на всички тристранни преговори. Аз докладчика и докладчите в сянка смятат, че трябва да имаме мандат за водене на преговори, но в рамките на самите преговори трябва да проявим гъвкавост, за да можем да постигнем някакъв компромис. Каквото и да е отношението ни към този компромис, аз лично имам своето виждане за него, тъй като участвах в тристаните преговори, всъщност ги председателствах, но участвах в самите преговори. Но на мен лично ми се струва, че това беше най-добрият компромис, който можехме да постигнем. Спечелихме 9 месеца, не 3 години, на които се надявахме, но все пак е нещо. И действително дадохме си сметка, че съвета нямаш как да достъпи повече. 1 октомври е максималният крайен срок, защото това е края на мандата на настоящата Европейска комисия и те нямаше как да допуснат а, досието да остане в сила, всъщност да се да остане в сила при началото на мандата на новата комисия. Но, пак казвам, всички компромиси, които договаряме, трябва отново да бъдат потвърдени от нашата комисия. Не трябва да има никакво съмнение по въпроса. В този случай няма изключение от общото правило. Ауде. Благодаря ви. Съгласна съм с а, вашето мнение и с мнението на колегите от комисията. Това са преговори, разбира се, и не винаги печени всичко, което искаме. И това е тъжно. Но все пак бих искал да благодаря на докладчика за отлично свършната от негова работа и за начина по който отстояваше нашата позиция. Ще гласуваме утре, но съм сигурна, че ще приемем препоръките на докладчика. Но ми се струва, че трябва да си извадим и полуки от случилото се. Както влезе в сила договорът от Лисабон, нашите промощи изв... в известна степен се промениха, но от а... известно от няколко години насам се действа по един и същи начин. Тоест, тристранните преговори се проточват и в крайна сметка се стига до един момент, в който сроковете са много кратки и трябва да се вземе решение в последният момент. И не смятам, че това е правилният начин за водене на преговори. Надявам се в Европейската комисия да си извади опроките, как трябва да се водят преговори, в частност с развиващите се страни, които не смятат, че са равнопоставени партньори в, правни, в рамките на преговорите. От самото начало на преговорите знаем кога са крайните срокове. Този път действително се озовахме в много тъжно положение. В края на седмицата имаме заседание с комитета по страните от АКТБ и много съжалявам, че ще трябва да обясним на тези делегати защо се озовахме в този блокаж. смятам, че и някои от колегите, от които проговарят от името на парламента, трябва да си подобрят дипломатическите способности. Даниел Каспари, благодаря ви. Ще се гласи с казаното на колегата преди мен. Причината, по която се озовахме в това положение, е, че разговаряме с прекалено много страни с, по въпроси, които с правомощията на СТО. И това не е ново явление, това се случва вече от доста време. Критикувано е Европейската комисия за това, че не постига резултати с преговорите, но на мен ми се казва често, че Европейския парламент е виновен за това, че няма напредък в преговорите, тъй като Европейския парламент постоянно повтаря, че не е края на света, ако нарушим изискванията на СТО, остават ни още няколко години за завършване на преговорите. А ако не постигнем някакви резултати, просто положението ще си остане каквото е в момента. Това обаче е неприемливо. Няма значение дали комисията не си е свършила добре работата във воденето на преговорите или парламент е изпратил погрешно послание. Каквото и да са причините, вече сме на етапа, в който трябва просто да се сложи край на целият този процес. Моята група смята, че трябва да се приеме този компромис. А ако не постигнем мнозинство по компромиса утре, то тогава ще се придържаме към договорното преди 6 месеца в пленарна зала. Ами да, това е положението. Струва ми се, че компромиса, който беше намерен, е приемлив. Не смятам, че трябва да спорим за няколкото месеца между 1 октомври 2014 и 1 януари 2015 година. Мисля, че е по-важното е да отправим послание към партньорите ни в другите страни и да им кажем, че времето трябва да се оползотворява, защото вече от 10 години нарушаваме правилата на СТО и е крайно време да сложим край на този процес. Бабър Стърди. Благодаря, господин председател. Съгласен съм с казаното от Даниел. Първо бих искал да поздравя Дейвид, защото той беше поставен в почти патова ситуация нямаше какво да стори. Едни искаха по-ранна дата, други искаха по-късна дата. Това, което обсъждаме в момента е компромис. А, един компромис а, по своята същност винаги предполага отстъпка и от двете страни. А относно самото решение, мисля, че то отдавна се очакваше аз се радвам, че, постигнахме че постигнахме това решение, защото то ни дава възможност най-накрая да започнем да вършим това, което трябва. Според мен компромисът е приемлив, приемлив е за моята група и смятам, че трябва всички да подкрепим окончателното компромисно решение, предложено от Девид. Благодаря Франциска Келър от групата на Зелените. Благодаря ви. Не смятам, че на този етап има смисъл да продължаваме да обсъждаме съдържанието. Обсъдихме също съдържанието на текста още при първото разглеждане на досието в нашата комисия. Имаше хора, които искаха по-дълъг срок, други, които искаха по-кратък, но в крайна сметка имаше решение на нашата комисия, подкрепено с мнозинство на членовете на нашата комисия след което имаше решение на парламента за пленарна зала, което се противопостави на позицията на съвета, тъй като ние сме със законодател, заедно с съвета. В този случай съвсем ясно струва ми се парламента се предаде. Компромисът според мен не е добър, тъй като от процедурна гледна точка трябва винаги да се опитваме да подкрепяме и да защитаваме позицията на Европейския парламент, дори когато това не е нашата позиция, защото трябва да пазим авторитета на нашата институция. Аз съм, лично съм участвала в тристанни срещи, където а, съм защитавала тези, които не отговарят на, на позицията на нашата група, защото трябва да се защитава позицията, приета от парламента с мнозинство. Ако отстъпвам по този начин, както отстъпихме в този триалог, това ще повлияе отрицателно на по-нататъчни случаи в тристранни преговори за бъдеще. Благодаря ви, председателят. Ами аз не смятам, че парламентът губи от своя авторитет, дори напротив. Гласувахме по два въпроса тук. Първият е дали трябва да има крайен срок. И по този въпрос по, този, по това гласуване имаше голямо мнозинство, като припомням, че зелените гласуваха против. Вторият въпрос беше самият крайен срок. Имаше два възможности 2014 година и 2016 година. Компромисът е някъде по средата, така че парламентът не, не се е предал. Парламентът спечели компромис. Ето защо аз смятам, че ние се справихме доста добре. Парламентът не се е предал и не е загубил от своят авторитет. Постъпихме както винаги постъпваме. Имаме мандат, но този мандат е гъвкав, за да можем да постигнем компромис. Имаме компромис, а сега ще го предложим на гласуване. И именно това предлагаме заедно с докладчика пред тази комисия. Гласувайте или за, или против. Знам, че зелените ще гласуват против и те имат това право но вие не гласувате против заради самият крайен срок, вие гласувате против, защото изобщо сте против идеята за крайен срок. Така че, нека да бъдем честни. Това са два съвсем различни въпроса. И втория въпрос, който обсъждахме за вас е второстепенен. По-важният въпрос, ключовият въпрос е, беше решен с огромно мнозинство от Европейския парламент а вие гласувате против. I cannot allow the credibility of this parliament to be put in doubt. Не мога да допусна да се подлага под въпрос авторитета на парламента без каквото и да било основание. Присъствах на преговорите. Айде, Милен. Monitoring group activities. Заминаваме към точка 11 от дневния ред. Дейност на групата за мониторинг. Също задействам групата за, по мониторинг на Русия е заседавала наскоро от всички съществуващи групи за мониторинг. Заседанието се проведе на 7 март ти давам думата на постоянният докладчик Робър Стърди. Аз не можа да участвам. Думата има Джордж. Благодаря ви, господин председател. Това беше едно от интересните заседания на група по мониторинг, което защо не провеждали в Европейския парламент. Защо? Защото в групата по мониторинг участваше господин Тим Озбърн, който е адвокат, който има много богат опит с Русия, тъй като представляваше инвеститорите на Обединеното кралство в, по случая ЮКОС. И аз дори му казах, че направо трябва да напише една книга за опита си в Русия. Мисля, че и комисията, Европейската комисия си може да си извади добри полки, Историята изобщо е абсолютно невероятна. Може би ще обсъдим при друг случай. Но смятам, че е важно да се получим от този опит в бъдещите преговори с Русия. Робърт, вие сте докладчик Надявам се този натрупан опит да се вземе предвид, дори да се събере друг опит, защото Русия е важен партньор за нас. Но за нещастие те действат все едно с, сами на света. Не знам какво точно може да е решението на този етап. Аз по принцип съм оптимист, но за нещастие сигналите, които идват от Русия, не са много надещаващи. Благодаря ви. Any comments? Коментари. Yeah, sure. Thank George for, for looking after. Благодаря е, не можах да присъствам. Следващата заседание ще бъде по санитарни и фитосанитарни проблеми. Надявам се, че няма да се проведе в Кипър обаче. Благодаря. Uh, Благодаря, господин председател. Имах възможност да участвам до някъде и се засегна въпроса за сътрудничество в областта на енергетиката и ценовите политики. Искам да ви информирам, че останахме с впечатление, между другото и комисията така се изказа, че има малко различен тон и нямаше ясно постановка по, по позиция на Европейския съюз относно Русия по този въпрос, според мен. Тоест, е, когато става въпрос за различните позиции на държавите членки по, към е, Руската федерация и взаимоотношенията от ЕС към Руската федерация. Затова е, това имам предвид. Освен това, необходимо е по-подробно да се разгледа предложението според мен от страна на групата за мониторинг имайки предвид последната среща на върха на Европейския съюз, тогава се води наистина много обстойна дискусия по този въпрос, свързано с Стоколмена и взаимоотношенията с Руската федерация. Мисля, че трябва да имаме предвид това. Защо дискутираме търговски аспекти в стратегическото партньорство – с е, Руската федерация. Предполагам, че това е важен аспект, който трябва да бъде дискутиран, разбира се, но е необходимо да се влезе по-конкретно в е, е, аспекти, свързани с токообмена. Също така, качеството относно подготовката на нашата позиция в различните области, на различни нива с Руската федерация е нещо много важно – имайки предвид, разбира се, стратегическото партньорство. Благодаря. Отчитаме наистина развитието в областта на енергийния сектор, особено имайки предвид втория период, е, втория мандат, по-скоро на господин Обама за постигане на енергийна независимост. Това е основното. Знаем, че те ще се занимават с добив на нефт и газ от Аляска, битуминозните пясъци и други места. Ще се опитат да постигнат своята енергийна независимост по този начин и това ще доведе до една промяна на енергийния пазар, особено в Персийския залив – и доставките за Европа ще се повлияят вероятно. Ще се изгради добър пазар между тях и Китай и ще има конкуренция между Руската федерация и държавите от Близкия изток в тази област. Така че Европейския съюз и Китай, например, като партньори ще бъдат разгледани в различна светлина, може би. Трябва да имаме предвид всичко това когато разработваме нашата енергийна политика за ЕС. И ако сравняваме енергийните политики на Европейския съюз и на Штатите, тогава трябва да заявим, че САЩ имат реална политика в областта на енергетиката, съвсем достъпна, постижима, не както в Европейския съюз. Нашата пътна карта до 2050 година е просто едно пожелание. Идеологични постановки, а не реални гените ни проблеми. Председателя, благодаря. Сега, показаното на господин Шелц. Наистина това е нещо много важно. Ние трябва да имаме не само обща позиция по отношение на Русия, но трябва и да изкажем тази позиция. Аз ръководих делегацията на нашата комисия в началото на октомври миналата година до Русия. Има резолюция на парламента, прията именно тук в нашата комисия. Разбира се, ние с готовност разговаряме за нашата резолюция. Наистина е притеснително да слушаме преговарящите, когато става въпрос за позицията на парламента. Ами всъщност тя не отразява, за съжаление, позицията на всички институции в Европейския съюз. Така че по отношение на енергетиката, Газпром или конкуренцията, е, най-различните политики, свързани с борбата срещу монопола на Газпром, например. И така нататък. Не спазването им на ангажиментите по СТО. Също друг пример. По всичко това трябва да имаме обща позиция и според мен темите са много важни и трябва да имаме много твърда ясна позиция по отношение на Русия. Благодаря ви. Item 12. 12 точка. EU Trade and Investment преговори във връзка с споразумението относно търговията и инвестициите Европейски съюз САЩ. Ние сме водеща комисия. Аз съм докладчик. Както знаете, има споразумение от, страна на комисията с нас отнош, от март месец миналата година, за да подготвим мандата по, по, по, по отношение на предстоящите преговори с САЩ. И ние трябва да изискаме мандат от съвета, за да започнем преговори. Нашата комисия Инда взе решение да подготви отделна резолюция по темата. Освен доклада, който сме приели миналия октомври. Проекто резолюцията е във вашите документи. Като докладчик искам да внеса известни обяснения. Първо, трансатлантическа търговия и, пар... и споразумение за инвестиции и партньорство. Това е едно споразумение, което е изключено. Това е, между другото, най-амбициозното от този вид освен това, подготвителната работа за това споразумение е различна в сравнение с подготовката на останалите спогодби. На първо място и двете страни взеха решение преди една година да създадат една работна група на високо ниво, председателство от комисар Декухт от ЕС и Рон Къркани – от американска страна и те работиха в продължение на 14 месеца, за да установят дали съществуват условия за стартиране на преговори в едно такова всеобхватно споразумение за търговия. Европейската комисия реши е, да направи общо допитване с заинтересованите страни, което протече успоредно на работата на групата на високо равнище. И междинният доклад е, на съвместната група бе, е, проведен, бе докладван миналия юни, след което в февруари тази година също имаше е, заседание. А тук в парламента, в нашата комисия, взехме решение да следваме отблизо развитието на процеса И когато взехме решение да приемем доклада, както вече споменах, минали октомври също бе разглеждан този въпрос. Ние подготвихме а, междинен доклад с работната си група и се обърнахме към другите комисии за сътрудничество, онези, които се интересуват от нормативните уредби, свързани с тези преговори. Нашият доклад бе прият в пленарна зала с изключително мнозинство и включва конкретните позиции на парламента относно а, онова, към което следва да се стреми това споразумение. Разкриват се вече е, кръговете на преговори. Съвета пое инициативата, участва и комисията. Е, ние не участваме в това решение, обаче е, тъй като има междуинституционално споразумение с комисията и парламента, ние имаме съответно същия мандат за преговори, както и съвета. Изпратен ми е на мен и на координаторите, съответно. Въпреки, че документът е рестриктивен, ние също имаме достъп до него. По същия начин стоят нещата с Япония. Преди съветът да вземе решение за преговори, мандат за преговори, е, има резолюция относно решението на съвета. За това проекто резолюцията всъщност съществува. Имайки предвид всичко това, ние сме приели през месец октомври подробна резолюция. Няма нужда да повтарям съдържанието отново сега. А от друга страна, е, тъй като документите са с ограничено ползване, ние не бихме могли е, да ги коментираме пряко. Разбира се, парламентът може да участва в подробните преговори на този етап. Надяваме се, че втората резолюция ще бъде полезна, за да можем да в нея да опишем основните си тревоги и притеснения, свързани с преговорите. Парламентът е водещ участник в хода на преговорите и е необходимо е, да даде своето съгласие, за да продължат те. Както казах вече, резолюцията с дата октомври и може да започнат преговорите, имайки предвид е, политическата подкрепа, изразена за а, кръговете от преговори, които очакваме. И на последно място могат да кажа, че това е действително 100% споразумение за търговия и инвестиции и трябва да бъде тълкувано по този начин. Както вече казах, обаче, ние предвиждаме, че в обхвата ще се включат конкретни а, реципрочни а, разпоредби и ние ще трябва да изискаме участието на заинтересованите комисии така че съм се свързал с председателите на няколко други комисии, писах писмо до тях за подготовка на разискванията и това го направих още през октомври. Получих отговор поне от една комисия, която желая да участва в процеса. Както знаете, ние имаме постоянен екип – който работи по въпроса, свързан с взаимоотношенията в областта на търговията с САЩ. И наистина вече сме готови за изключително амбициозната задача за подготовка на споразумението и ще дам думата на колегата от НП. Ähm, <clears throat> Благодаря, господин е, председател. Наистина, е, хубаво е, че е, преговорите с САЩ е, вече започнаха и предстои споразумението за търговското споразумение с тях, е, така че вече подготовката е готова. Е, от е, към формалната страна нещата вече са в ход. Ще бъде кратка според мен е добре, че ние като парламент разписваме втора резолюция, макар и е, някои неща да се повтарят. Е, неща, които вече бяха казани преди относително кратко време. Ако вие, уважаеми господин председател, желаете да бъда кратка, ще ви кажа, че тази резолюция според мен е твърде дълга. Е, трябва да е, е, я съкретим, да изчистим това, което вече е казано и да се съсредоточим върху основните неща. Това би означавало половината от преамбюла, поне половината от преамбюла да отпадне, Колкото до економическия и политически контекст, също тази част е доста е, твърде дълга. Е, но най-важното е последната точка – преговорния мандат и ролята на парламента. Прави сте е, да поставите ударение върху това, че става дума за едно чисто е, споразумение, търговско споразумение, е, да не въвеждаме други елементи тук. Две бележки имам по точка 16 и 18. Според мен е, е, с техническата комисия всъщност е, водим доста дълбоки, задълбочени е, преговори така че економическата страна трябва, економическия фактор трябва да бъде въвлечен по-интензивно е, тук, така че предложението ми е 18 и 16, точки 18 и 16 да бъдат е, обединени. Би било много добре според мен, е, тъй като има трудности с стандарти, с норми, ние е, тъй като е, да възложим на тези, които работят с тези норми и стандарти ежедневно, те да участват в преговорите, те да седнат на масата и, е, и ние като парламент или комисията просто да се опрем на това, което практикантите, практикуващите ни кажат. Сега второто за ролята на парламента – ние тук сме абсолютно единни и за щастие е, е, това е нещо положително. По точка 22 бихме, е, ще работим много интензивно с съвета, комисията, Конгреса на щатите и така нататък. Но тук бих вмъкнал няколко изречения, с които да кажем, че ще работим съвместно с националния парламент, националните парламенти знаем, че веднага, щом като е, става дума за някакво законотворчество, законодателство, е, което е на международно ривно, ниво, е, то изисква автоматично ратификация на, от националните парламенти. И смятам, че е, за да има едно приемане от страна на общественото мнение, че нещата не се диктуват от Брюксел, а, е, би било добре именно е, да въвлечем е, и нашите е, колеги от националните парламенти някакси е, така в едни е, регулярни е, срещи да бъдат въвеждани в, действ... в те също. И накрая една, един въпрос, който не е толкова свързан с тази резолюция. Хубаво би било координаторите да получат текста, текста ще бъде по-простичко, ако той бъде даден на докладчите в сянка. Това съкрещава пътя, вместо да минаваме по формалните канали разбира се, трябва да се градира и е, секрет, поверителността, иначе всичко си губи смисъла. Благодаря. Uh, thank you that I'm... Благодаря. Разбирам, че сега по същия начин ще се работи и с докладчиците в сянка. Следващия оратор. Следвам, разбираха списъка на групата по монитор. Марича Шаке. Благодаря. Господин председател. Аз съм удовлетворена от текста на проекто резолюцията. Не е добре да бъде дълъг текст. Ще се върна отново на тази тема. Важно да се подчертае ролята на Европейския съюз като цяло, а не на парламента или комисията. Мисля, че по този начин най-добре трябва да отразим начина по който работим всички институции съвместно и всички комисии по отношение на деловия сектор и гражданското общество. Е, необходимо е да разчитаме на обществена подкрепа и участието и подкрепата на, наши, на гражданите ще бъде от изключително голямо значение, за да можем да приключим а, работа по темата. Радвам се, че скоро ще има изслушване. Аз също мисля, че по този начин ще успеем да заинтересуваме още повече обществеността. Що се отнася до това, което желаем да постигнем относно мандата? Е, тук въпросът, свързан с защитата на интелектуалната собственост, е много важен, защото това наистина е изключително важна тема. Имаме ясно позоваване. Ако започнем да работим е, по този начин, да добавяме и добавяме неща, но мисля, че ще се увеличи списъка с добавените аспекти. Е, тук имам предвид 14-та точка от предложената резолюция. Важно е да подчертаем също така, че ще бъдем максимално прозрачни в своята дейност мисля, че много добре сме излекли полуките относно липсата на прозрачност и докъде води това при нарушаване на доверието в областта на изковаването на спогодбите. Така че трябва да подчертаем именно този аспект. Два конкретни въпроса. Свързани с мандата, но и по-конкретно с напредъка за премахване забраната за говеждото месо и съответно ограниченията, които следва да се вдигнат те, свързани ли са с преговора или отделно ще се работи по тях? Това е важен въпрос, който искам да задам и с интерес очаквам вашето становище. Освен това, Искам да ви попитам за обхвата на услугите, докъде стига този въпрос, защото наистина има проучване на комисията относно услугите и стоките и бих искала да получа отговора ви и по този въпрос. Благодаря. Uh, thank you. Uh, let me... Благодаря, председателя. Благодаря ви за участието по а, подготовката на проекто резолюцията. Аз редица от вашите предложения съм включил, разбира се, в а, предложения текст и ще продължим да работим съвместно с останалите членове на групата за усъвършенстване на текста. Господин Стърди, благодаря. Мисля, че може би можем да съкратим малко този документ, но като цяло мога да кажа, че сте свършили изключително работа по него. Връщайки се на сказаното от госпожа Шайке, споменахте говеждото месо. Тук има сериозен риск, че селското стопанство може да се намеси с този отрасъл тук. Е голяма възможност за бъдещето на Европейския съюз – и наистина Европейския съюз е най-големият търговски партньор на САЩ. Има огромни възможности за двете страни по преговорите да постигнем споразумение. И а, не бих искал да се разруши една подобна спогодба от намесата на селското стопанство, защото знаем, че това е една огромна тема. Е, вчера имах заседание с канадски е, колеги, дискутирахме именно тези въпроси. Винаги проблемът е, опира до селското стопанство, когато се водят преговорите. Ние, разбира се, се стремим към едно и също нещо. Санитарни, фитосанитарни мерки и така нататък. По отношение на говеждото по същия начин мога да кажа това. Надали ще да сериозен ущърп за земеделските стопани в, в Европейския съюз, ако има внос на говеждо месо на нашия пазар. Важното е че американците всъщност хранят животните с геме фуражи, а тук при нас това не е позволено, така че говорим за 150 тона разлика, прощавайте, евро разлика на тон. Това е в крайна сметка наистина важно, имайки предвид употребата на геномодифицирана или не геномодифицирана соя в фуражите. И наистина, що се отнася до прес изявлението в Страсбург, което направихте миналата седмица, господин председателю, какво ще се направи? за да, какво ще направите, за да работите с Европейския парламент? Важно е да бъдем информирани, много добре информирани трябва да бъдем, за да можем да участваме във всички кръгове на преговори. И наистина всичко това може да се случи е, с голям успех и наистина за мен ще е възможност за Европейския съюз това споразумение. Да, председателя, благодаря. Определено мисля, че трябва да задълбочим възможността и капацитета си да бъдем информирани, максимално информирани. Винаги съм го подчертавал в изказванията си. Трябва да участваме с комисията в преговори преди или след всеки кръг от преговори, за да можем да избегнем ситуацията, в която комисар Дегухт каза, че този парламент следва да бъде информиран. Наистина, именно заради това подчертавам, винаги преди и след всеки кръг от преговори трябва да бъдем информирани. По този начин можем да подготвяме преговорите стъпка по стъпка. Разбира се, решенията ще се взимат от тези, които участват в преговорите, но трябва да се отчитат нашите е, позиции на всеки етап. Благодаря. Както каза госпожа Шайке, Комисията провежда наистина едно конкретно проучване, което е много важно относно економическото въздействие на споразуменията е, на различни етапи и нива. Резултатите са впечатляващи. Това вероятно е наистина най-амбициозната част от споразуменията ни. Мисля, че всички би трябвало да прочетем това проучване. Вчера имаше изявление на комисията консултантите участваха, с асистенти участваха. Това бе първата информация, която се предостави от авторите на проучването. Изключително богат анализ и информация се представя в него. След това от зелените. Мерси, месье президент. Благодаря ви, господин председател. Не, напред бих искал да успокоя Робърт Стърди. Няма как да се внася по никакъв начин ГМО соя в Европа. Може да има някои отрасли, които искат да отглеждат соя без ГМО. Може да се втаси соя без ГМО в Европа. Но за неща си се оказва, че на практика голяма част от това, което се внася в Европа, съдържа ГМО. Европейската комисия излиза с един основен лозунг и това е създаването на най-голямото пространство свободна търговия някога създавано на европейско равнище. Но в момента, в който имаме подобни амбиции, ми се струва, че трябва да осигурим и инструментите, които действително могат да оценят въздействието на създаването на това пространство. Казахте, господин председател, че е изготвено изследване, но това изследване се изготвя по същия начин, както всички предишни изследвания – е именно преди създаването, преди изключването на дадено споразумение, винаги ни се представят много предимства от него, след което постфакто, след изключването на споразумението, тези ползи така и не се реализират. Затова ми се струва, че трябва да променим методът на работа преди началото на преговорите, не само по време и след преговорите. Аз лично смятам, че е скандален факта, че, една, че Европейската комисия си позволява да твърди в документи, изпратени на съвети на парламента, че сключването споразумението може да доведе до увеличаване на БВП с 2%. Не знам кой сигурно може да твърди подобно нещо. Аз се консултирах с много економисти и никой един от тях не споделя това мнение. Не знам как може в контекста на стоящата криза някой да размаха просто един лист хартия, на който пише няма нужда от економически растеж в Европа, няма нужда от инвестиции, стига ни само да сключим споразумението с Съединените щати и економически растеж ще дойде, ще създадем 20, 2 милиона работни места. Струва ми се обаче, че на този етап това си чиста лъжа от страна на една от институциите на Европейския съюз. На този етап трябва да работим много по-сериозно и да имаме много по-строг на работа при, при започването на подобни преговори. Струва се, че настоящата економическа криза трябва да ни накара да проявим малко повече предпазливост в подобни твърдения. Това беше първият ми коментар. Вторият ми коментар не става въпрос само за определяне на мита. Тук говорим за аргументални рамки. А когато се определят бариери пред даден вид търговски обмен, това обикновено е решение взето от обществото. било то по причини свързани с благосостоянието на животните, на санитарни, фитосанитарни изисквания или други въпроси, които вълнуват обществото. Тези решения са взети по обществени причини и затова споразумението, за което говорим, е с политически характер, а не просто с търговски характер в момента европейското обществено мнение не може да е, придобие представа в, на каква основа Европейската комисия ще започне тези преговори, което според мен е абсолютно неприемливо. Европейската комисия ще договаря от името на Европейския съюз въпроси, които са свързани с сериозни обществени интереси, а общественото мнение няма как да се информира за развитието на тези преговори казва ни се, освен това, че резолюциите, които приема Европейски парламент, трябва да бъдат съвсем кратки. Тоест, почти нищо да не включваме в тях. Само да кажем, че сме съгласни принципно с тези прекрасни преговори, с това прекрасно споразумение, което ще създаде милиони работни места. Аз обаче смятам, че трябва много сериозно да погледнем на това споразумение и по всяка точка Европейския парламент трябва да вземе позиция, тъй като Европейския парламент вече се намира в по-слаба позиция в сравнение с съвета. Ето защо по всеки конкретен въпрос трябва още от сега да изразим становището си. И накрая, с ваше позволение, господин председател, пак повтарям, в момента економическото и политическо положение в Европа е изключително сложно. Ето защо аз моля Европейския парламент, вместо да избързва с тези преговори, по-добре, нека да изискаме необходимото време за обмислене на всички аспекти на тези преговори. И вместо да оказваме натиск върху Европейската комисия, за да може благодарение на това споразумение. Комисарят е Гухт да се похвали, че е подписал най-мащабното търговско споразумение и за да може председателят на комисията Парозо възоснова на това споразумение да подкрепи своите големи политически амбиции, това са мотиви, които нас не ни интересуват. Нас не ни интересува единствено интересите на гражданите и това е най-доброто, което може да постигнем в нашата комисия. Е- Напълно съм съгласен с вас по отношение на а, прозрачността и 15-та е, точка наистина е свързана с всичко това. А сега Хелмут, Шолц. Благодаря, господин председател. Всъщност вече стана дума за общата цел на споразумението аз поделям казаното до тук. Е, е, нейният подход е, споделям, че именно Европейския парламент трябва да заеме една принципна позиция преди разделянето на, е, разпределянето на мандатите. Това трябва да личи в резолюцията. Е, от друга страна трябва и е, да проведем съответния дебат. Преговорите още не са започнали, така че ние сега се намираме в една ситуация, когато определяме е, е, залата, е, нареждаме столовете, където ще се водят преговорите. Ето защо е, е трябва да сме абсолютно наясно да сме маркирали принципите, е, върху които ще стъпи е, е, Европейския съюз в тези преговори, защото кризата в никакъв случай не е отминала. 28 държави членки имаме в Съюза, които ще си помислят какво ще ми донесе е, бъдеще това споразумение, какви перспективи за гражданите, добра работа, добър доход е, как ще се опазва околната среда, културните аспекти е, и всички тези аспекти е, трябва да се отразят, да се добавят. Защото Е, ако взаимстваме е, предишни позиции на, на парламента, на, на комисията или съвета от е, предишни споразумения, не е достатъчно. Трябва да помислим още веднъж последното. Според мен на, на фона на стагниращите преговори по СТО, е, ние трябва да наблегнем повече на тези двустранни е, преговори, да приемем, че е, двустранните преговори трябва да са над тези на трябва да стъпят върху тези на СТО, но да ги да са по-стрикни от тях. Важно е при, да се развият е, от тези преговори да излезе едно многостран, една система многостранна на партньорство и на преговори. Това според мен е, е наистина една така добавена стойност към, тази, е, към това споразумение. Затова смятам, че е важно е, тук Европейския парламент да вземе една е, принципна позиция по тази система, многостранна система на е, преговори. Комисията също трябва да участва в това, за да продължат преговорите нататък. Според мен Не всички аспекти, по които сме преговарили до сега, са отразени тук, но смятам, че социалния, и екологическия, е, е, заетостта и економическия аспект трябва много ясно и е, да бъдат е, е, споменати, е, отразени като критерии за възможно успешно приключване на преговорите на едно такова споразумение. И после е, смятам, че колегата Милан Морано Тафет присъства, защото това споразумение е, трябва да бъде е, е, да се вписва в цялост в общата ситуация световна, трансатлантическите политически условия. И в такъв смисъл, ако става дума чисто за едно чисто търговско инвестиционно споразумение, не трябва да, се, да го откъсваме от другите. Това споразумение трябва да го откъсваме от другите дебати, които се водят е, когато погледнем информацията от дискусиите в Конгреса, например, виждаме, е, е, че се поставят сходни въпроси и там от конгресмените. Сега, колкото до прозрачността, и достоверността, доверието и разбирането от страна на гражданите за едно такова, на това, едно такова споразумение, парламентът трябва да играе ролята на посредник. Е, от е, преговорите е, около SWIFT научихме, че когато не действаме заедно с тези, които са най-много засегнати от даден документ или споразумение и не, вземем, не отразим техните нужди и желания, тогава едно споразумение се проваля така че водещите преговори институции трябва да въвлекат е, в този процес е, и е, обществеността, да имаме прозрачност, да водим диалог с преговорите, с гражданското общество, с бизнес Европа и с националните парламенти. Тук се присъединявам към бележката на госпожа Кристо Робъл именно връзките между Европейския съюз и политическото ниво на държавите членки трябва да се поддържа. Мисля, че е подходящо сега да дам и думата на колеги от други комисии, които присъстват. Амелия Сертори, обръщам се към вас, председател на ИТРЕ. Желаете ли думата? Имате я. Добре дошла. Благодаря, господин председателю. Благодаря за това, че включихте както ИТРА, така и други комисии в подготвителния етап на преговорите между Европейския съюз и САЩ. Комисията ИТРЕ добре осъзнава съдържанието и графика на преговорите – те са много амбициозни и изпълнени с предизвикателство. Бихме желали да се ангажираме с всякаква възможна подкрепа, която бихме могли да предоставим, за да можем координирано да работим по темата в Европейския парламент. Моята комисия по много, в много случаи е заявявала, че взаимоотношенията между европейските е, политики в областта на промишлеността и международната търговия са изключително важни. И международните спогодби би трябвало да отразяват и е, интересите в областта на промишлеността в Европейския съюз. Сега, конкретно. Работим по проблеми, които следва да бъдат допълнително анализирани е, с цел уточняване дали действително това са основните е, приоритети. Работа на компютри в облак и съответната уредба. Вече започнахме да работим в ИТРЕ по тази тема и мисля, че ще бъде много полезно за всички нас да споделяме становищата си, когато водим дискусиите или подготовката за дискусиите с САЩ. Цифровата сигурност – друг един проблем. в който САЩ и ЕС играят водеща роля относно бъдещото развитие на тази област. И друг проблем, който също така е много важен, според нас, той е свързан с енергетиката. Моята комисия съвсем естествено има ясен ангажимент относно развитието на тази проблематика. Ние разглеждаме проблемите свързани с единния пазар, евентуалното бъдеще на възобновяемите източници на енергия и също така участието на глобалните играчи на световната сцена. Мислим, че ако работим съвместно с САЩ тази област, ще стигнем до добри резултати. Благодаря ви за отправената към мен покана за участие в днешното заседание от името на моята комисия. Мога да кажа, че ние сме готови да работим съвместно с вас по подготовката на преговорите. Ясно заявяваме това в комисията. Трябва да имаме предвид интереса на Европейския съюз, когато става въпрос е, за провеждането на преговорите. Вероятно, при последните споразумения, които сме участвали и сме сключили, нещата са може би някъде не съвсем изпипани, но ние желаем тук в пълен успех да постигнем. Благодаря председателя. Да, наистина много важно е да имаме последователност, както във вътрешната, така и външната политика на Европейския съюз и ролята на ИТРЕ в тези процеси е много важна. Благодаря за вашето изказване. Надявам се, че ще можем да продължим да работим с успех съвместно. Франциско Хосе Милян Мон от името на АФЕТ имате думата. Благодаря. Yo creo que, como ya se ha dicho, las negociaciones supondrán una... Благодаря ви, господин председател. Благодаря, че ме поканихте да представя позицията на АФЕТ. Действително, за тези преговори се надяваме да дадем нов тласък на търговските съотношение между Европейския съюз и САЩ. Това е много важно за економическото възстановяване и на, на Съюза, и на Съединените щати. Знаете, че целта е да надхвърлим чисто от техническите преговори и изготвянето на различни регламенти. Затова ми се струва, че значението на това споразумение надхвърля двустранните отношения. Смятам, че е настъпил момента да засегнем и въпроса за отношенията между Азия и Съединените щати. Мнозина твърдят, че Европейския съюз е в опадък, е, както и трансатлантическите отношения. Но преговорите по това споразумение показват ясно, че тези отношения се подновяват. Това е послание и за цяла, целия свят. Ние сме тук, ние сме важни и нашите отношения с Съединените щати в економическо отношение са важни. Така че споразумението има и своето политическо и своето економическо значение. Трябва да има последователност, разбира се, и съгласие между различните политики в областта на външните действия на Европейския съюз. Напълно съгласен съм с вас, че наистина е задълбоченото економическо партньорство е голяма и важна основа за политическо и бъдеще друго е, разбирателство. Сега Сара Латфорд е, е заместник-председател на делегацията с САЩ. Е, вие също участвате по подготовката на това досие в междупарламентарния орган. Вие работите с Конгреса в САЩ и ще бъде много интересно да ви слушаме. Имате думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря за начина по който работите и включвате различни участници в процеса подготовка на преговорите. Не само комисиите включвате, но и делегациите. Високо оценявам това. Нашата делегация също работи изключително много с под ръководство на председателя Кришчан Ейлер. Мисля, че резолюцията е много добра. Според мен тя е достатъчно кратка, имайки предвид останалите документи, които се подготвят в парламента. Не мога да се представя какъв текст може да се съкрати от нея. Казаното от вас относно това, че Конгреса трябва да участва, да, съгласна съм. Затова 18, 18 е, точка според мен е изключително важна, защото тук се включва именно отделните, се включват отделните законодателни органи, на преговарящите и се подчертава необходимостта от изграждане на сериозни взаимоотношения между тях. И а, делегацията за САЩ е, наистина е, заедно с е, трансатлантически економически диалог ще може на законодателите да играе изключително важна роля подготовката на преговорите и ще допренесе по значим начин за успеха им. Съгласна съм с казаното от тези, които ни напомнят, че Комисията трябва да включва винаги парламента. Очевидно има вече излечени полуки от споразумението SWIFT и АКТА така че комисията е напълно наясно какво може да се случи, когато по подобен начин се водят преговорите или приемате всичко, или се отказвате от това. Така че опита в този случай на комисията вероятно ще им помогне да не се стига до повторение на подобни случаи. Надявам се, че комисията и господин Декохт ще се вслуша във всичко това. Сега, Лично аз от името на делегацията вероятно мога да заявя следното. Аз съм изключително позитивно настроена към това споразумение – не съм съгласна с казаното на господин Жадо, че, всъщност, че всъщност тук либерализма може би е, е, е в повече. Напротив, аз като либерал, е, с голямо е, либерал, мисля, че е необходимо все повече да се увеличава този подход, е, що се отнася до свободния стокообмен, увеличаване, увеличаването на работните места само може да се възползва от това и в крайна сметка всичко това може да доведе до економически проспоритет, но подробностите вероятно ще ги уточняваме в хода на работата. Нещо, което искам да насърча комисията е следното. Дано да няма големи капани за слонове, както казваме ние, в следващите месеци, които да ни девнат. Естествено, много важни са аспектите, свързани с фитосанитарните мерки, но а, както а, миналата есен се разгледа една програма. And I just wondered if there were any other things that the... Проблема свързан с млечната киселина. Е, отново може да даде сериозни полуки, така че в крайна сметка да не се стигне до провал в хода на проучването преди е, провеждане на е, самите преговори. Необходимо е наистина внимателно да се огледаме. Обедена съм, че много аспекти могат предварително да бъдат разрешени и да не се допускат те да прераснат в заплаха за преговорите в последствие. Тъй като съм в комисията е, Либе също така, участвам изключително много е, при разработването на различните актове, свързани с защитата на данните, например. Така че мисля, че идеята, която е свързана с обща регулаторна рамка, която да е свързана, която да пост... стига до предлагането на глобални стандарти между САЩ и Европейския съюз е нещо изключително позитивно и ще има огромно въздействие върху световното развитие на тези нормативи и стандарти. Много важно е наистина да се подходи така, че да можем да излечем положителни резултати. И на последно място, 16 точка по отношение на качеството и времето. Да, разбира се, за да има добро споразумение от високо качество, това е много важно за нас, но не бива да забавяме работата, не бива да отлагаме. важност. се отглед... имат предвид всички значими фактори. Благодаря. Uh, Сега да се върнем към другите членове на тази комисия. Имам по-малко от 15 минути, до края на е, е, до началото на координаторското заседанието на координаторите. Сега е, ще въведа един лимит върху изказите. Три минути, моля. Сега Берт Ланге от Социалисти и демократи. Благодаря, господин председател. Всъщност тази резолюция става дума за мандати и е, прави, вярно бе отбелязано тук, че това е сърцевината, център на тази резолюция. Е, ние е, е, е трябва да формулираме офанзивни интереси тук. Аз подкрепям това е, да се каже, че искаме да имаме стандарти, които е, да помагат на европейските приемачи по-бързо е, и по-ефективно да е, стъпят на американския пазар, е, трябва ни едно споразумение, което да въжи за всички нива на търговията ни с САЩ и разбира се да не строим, да не поставяме бариери, митически бариери помежду си, но трябва да осигурим, да гарантираме на, на европейската страна, че има устойчивост по отношение на околната среда и е, е, всъщност е, да използваме моделите на споразумените ни с Южна Корея, Колумбия и Перу. Е, когато обаче е, си помисля, че е, в САЩ редица сенатори наблегнаха на това, че те имат определени офанзивни интереси, които се противопоставят на нашите дефанзивни интереси, тогава трябва наистина да си изработим ясна позиция. Например, по въпроса, например, аз не съм готов да приема хормон месо с инжективно с хормони на европейския пазар или е, е, клонирано, е, от клонирани животни, например, или, е, или е, птици, е, пилета, които са е, обработвани с е, съответния химикал. Е, това е, са е, по същия начин американците формулират много твърдо своите интереси. Ние трябва да, да също да се позиционираме. Например, аудиовизуалните услуги. Има европейски претенции, които, разлиж... които се разминават с офанзивните интереси на САЩ. И накрая, тук е, колегите от е, Комисията по индустрия е, споменаха, наистина за защитата на данните, тук трябва да искаме определени стандарти. Тук имаме интереси, които не могат да бъдат решени от едно споразумение за търговия. тук американците предприемачи, предприемачи с, своето компютърне в облак искат да стигнат до Европа, да не си останат само в САЩ. Ние определено имаме е, е, интереси, имаме е, също така дефанзивни интереси. Трябва ясно да дадем да се разбере <clears throat> на американските ни партньори, че също ние сме наясно къде се намираме, къде стоим и какво искаме. Сега е Елизабет Кастингер. Благодаря, господин председател. Всъщност, е, колегите изказали се преди мен казаха най-важните неща е, приветствам подхода на комисията Инте и Европейския парламент, че са готови нали, ви преговорите да излезат, да изработят една обща позиция, на която да е, се облегнем и подкрепям всички колеги, които казаха, че това е една много, е, е, много деликатни въпроси се, е, ще изникнат във връзка с това споразумение и следващите седмици и месеци наистина трябва да, проверем, да проведем публични дискусии по тези теми с заинтересованите лица, както, например, генно модифициращите, вноса на ГО продукти е, и е, трябва ясно да се разбере, че този е, подход и този достъпа на такива трябва да бъде ограничен по един или друг начин. Трябва наистина да следим при тези теми да да не създаваме допълнителни притеснения и чувство за несигурност сред потребителите Имаме вече случаи с е, внос на месо от САЩ, е, инжективно с хормони. Това са е, важни неща в резолюцията да имаме една база, една базисна сигурност, която да гарантираме. Колкото до сигурността, важна тема при преговорите трябва да бъде всичко свързано с данните за географски, обозначените за географски происход, при сегашните споразумения ние виждаме е, как е, се е, обвързват нещата с защита на географско наименование и е, други изисквания, така че отново трябва да изработим една твърда позиция тук, за да може в крайна сметка това споразумение да доведе до един успешен край. Благодаря. Благодаря сега Ари Ребер. Oui, oui euh, <clears throat> c'est avant-projet de résolution. Да, смятам, че резолюцията е добра, тя не е прекалено дълга, но е изчерпателна като цяло. Но, както всеки един проект за резолюция, и този може да бъде подобрен. От самото начало заявихте, че това със сигурност е най- амбициозното и най-важно споразумение свободна търговия, което ще обсъждаме. И действително последствията му са значителни дори и само за самото естество на търговията, която осъществяваме. Ако включим това споразумение, 60% от търговският ни обмен ще мине в един режим на двустранни търговски отношения. По този начин излизаме от е, логиката на многостранните търговски отношения, които се стремим и се връщаме към двустранния търговски обмен, чието ограничения знаем в рамките на международната търгов... търговия. А, само преди 10 години едва 25% от търговията беше в рамките на двустранните търговски споразумения. И това, разбира се, ще има своето въздействие и върху нормативната уредба. Някои смятат, че ще има положителни въздействия, други отрицателни. И в това има един въпрос към вас. Носят се слухове относно крайните срокове. Всъщност, ние в парламента разполагаме на практика с една година известен брой комисари, както и някои колеги, биха искали да си запишат в автобиографията успешното сключване на това споразумение. Това обаче не противоречи ли на целта ни за подобряване на прозрачността в тези преговори? Това споразумение наистина е много амбициозно и много важно. Дали ще си оставим необходимото време, за да го обсъдим по съответният сериозен начин? Трябва да отбележим, че това споразумение не е само амбициозно и важно, но също така и трудно за сключване. Има не малко разминавания между Европейския съюз и Съединените щати в многополюсния свят, в който живеем днес. Така че не бива да ги подценяваме, не бива да подценяваме тези разногласия. Някои от тях са трудни за разрешаване. Някои бяха споменати в тази зала днес. Защитата на личните данни, изключенията по отношение на културата продукти, в частност аудиовизуалните продукти, фитосанитарните въпро... аспекти, защитата на потребителите, както ние възприемаме борбата срещу измененията в климата, защитата на биологичното разнообразие и околната среда. Всички това са важни аспекти. Така че е важно да сключим това споразумение, но не на каквато да е била цена. Благодаря ви. Uh, е, сега е, в края на списъка ще бъде господин Каспари. Благодаря, господин председател. Искам отново е, да ви поздравя за проекто резолюцията. Е, има едно нещо, което не беше засегнато тук. И това е един е, проблем, е, който от години е, стои пред нас, когато става дума за приемане на резолюции. Ще моля всички колеги да си помислят за това какво търсим с тази резолюция. Основният проблем, който разлежаме разглеждаме тук е, не, по него не трябва да има е, разногласие между нас. Трябва да има ясна позиция на този парламент. Е, е, месото с хормони, от САЩ знае, че имаме проблем с това. По много изводи сме правили, много пъти сме обсъждали и имаме консенсус по този въпрос в парламента. Смятам, че американската страна си дават сметка за този за този е, проблем, както и за е, проблема с географски инования, културните аспекти и така нататък. Е, не трябва да е, би трябвало ние съвсем е, е, е, да не разписваме отделни е, е, е, изолирани въпроси. Първо, защото парламента е наясно с тях и е, второ, защото ще разводним нещата, ще формулираме 5 или 10 конкретни въпроса, но пък ще пренебрегнем други, автомобилостроенето, услугите и така нататък, които може да бъдат пропуснати и ще оставим погрешно впечатление, че някои неща са по-важни от нас, други са второстепенни, от от второстепенно значение е, и е, ще излезе, че по други теми няма да подкрепим комисията. Затова ще помоля колегите да помислим наистина отново какво да се включи в тази резолюция. Е, аз мятам, че насоката е много добра, но може би е по-добре да не споменаваме експлицитно отделни теми, а да е ясно, че позицията на парламента по всички тези въпроси вече е позната отдавна. Благодаря. Ще бъда кратка. Вече повечето неща бяха казани. От е, господин Каспари каза, е, че наистина е, това е резолюцията, която трябва така с пойдър штрих да бъде разписана. Ето защо е важно да водим постоянен диалог с комисията по въпроси, които са от общ интерес. Стана дума за хормоните в говежето месо, различни селскостопански продукти, които а, ни смущават, а, вноса на такива продукти в ЕС. Но разбира се, имаме различна гледна точка към това споразумение. Имаме различни проблеми с това споразумение. Сега, например, сключваме споразумение с Канада за свободна търговия. И имам, мисля, че е, мога да кажа справо, че това е първият път, когато започваме друго споразумение за е, свободна търговия с два големи търговски блока, които помежду си имат е, е, търговски споразумения. САЩ и Канада имам предвид. И трябва да не забравяме това. Можем да преговаряме нещо с Канада е, и нещо друго с САЩ и те да е, с, е, влезат в стълкновение с техните, е, тяхто взаимно търговско споразумение и да се получи дисбаланс така че не трябва да пропускаме и тази, е, този детайл и да следим, е, е, да координираме нещата. Това, разбира се, трябва да се направи съвместно с комисията, за да не, както казах, да не паднем в капана, за да не си залагаме капани това са неща, които трябва да, е, за които трябва да следим внимателно и да не изпускаме от внимание. Но, както казахме, тази резолюция трябва да е разписана, е, да е в, е, така, в по-едър штрих. Благодаря, Мари Шака. Разбирам, че искате да добавите нещо. 15 секунди. Да, Извинявам се, по време на изказването си забравих да кажа нещо. Да ви попитам дали сте помислили и дали би трябвало да помислим за ролята, която Турция играе е, във връзка с това споразумение, защото тя е член на Митническия съюз и може би е важно да да оценим е, въздействието на такъв е, важен економически партньор е, въпросът ми е каква е ролята им и как е, е, можем да погледнем конструктивно на нещата. Сега да дам гумата, думата на комисията по три въпроса. Има ли предшестващи паралелни споразумения по някои от тези въпроси? Например, за износа на европейско говеждо Е, или някои други проблеми, е, за които комисията е по-добре осъдвена от мен. И второ да попитам каква е, какви са сроковете, как, е, рамките, времевите рамки, какъв е календара, който предвижда комисията за изключване на споразумението. И трето, Турция. Това е свързан а, на тема и наистина Марития Шаке го постави много уместно. И така, комисията, имате думата. Пет минути за вас, понеже не сте се обажили тези сутрин. Дори по-кратък ще бъде от това. Първо, приветстваме резолюцията на Европейския парламент, както бе е, казано е, за това, че присъстват е, тук. Жан-Люк Метия ще присъства утре на заедното е, при закрити врата. Е, много е, важни неща бяха казани по време на това заседание. Е, приветствам казаното и от други. Те АФЕД, АФЕТ, Трада и другите, и Американска търговска делегация. Не, трябва, не, не съм тук да ви казвам какво да впишете или, или е, не вписвате във вашата е, резолюция, каквото и да правите, направите, вашето да се работи. Е, аз лично е, харесвам минимализма. Мотото на минималистите е по-малко е повече. Особено след решението на Европейския парламент по редица договори, в които подписани от САЩ да, да, се, да участва в такива, се разбира от само себе си. Това, което Е, преди три години е, комисията се е, ангажира с няколко неща, да информира напълно парламента, да изчаква резолюциите преди да започне временното изпълнение и така нататък и е, председателя на комисията показа лична, своята лична ангажираност с комисията Интер в е, парламента като цяло. Е, благодарен съм, че не е, поискате да информираме парламента по време на преговорите, защото е, колкото до трите ви въпроса, господин председател, е, има един абзац в заключителен доклад на работна група на високо равнище е, на заседание председателство Кал Дегух, е, където се говори за въпроси свързани с СПС. Е, SPS. Говорихме с живото свинско, живите пресета, износа на местни продукти, авокадо от някои държави членки така, работата по тези въпроси е, е, продължава, включително е, износа на, на говеждо, което е забранено вече отдавна. Колкото до времевата рамка, мисля, че е, изслушахте председателя Барози и комисаря Дегухт по този въпрос. Трябва да действаме експедитивно, но разбира се, по-важно е същ, същността, съдържанието, а не времето. Е, можем и да ускорим темпа, но не трябва да забравяме, че след това имаме техническите моменти, е, правната е, е, страна на нещата, преводи и така нататък. Е, и накрая аз не мога да си представя, че това е, споразумение ще влезе в сила преди края на този, ман, е, на, това, е, на този парламент. Не е реалистично. Накрая, колкото до Турция, е много е, актуален въпрос е и е, споразумението за асоцииране с Турция поели сме ангажименти да е, ангажираме нашите партньори да започнат преговори с е, Турция, защото в противен случай е, проблема е, че стоки, които влизат в Европейския съюз, е, е, могат след това направо да е, текат към Турция. Е, така че ние сме в контакт с нашите американски партньори и по отношение на Турция. Благодаря много. Два коментара. Първо, по е, съдържанието на резолюцията. Аз съм благодарен и се радвам на широката подкрепа е, на моят проект, е, но, както Анри Вебер каза, е, текстът търпи подобрение и трябва да бъде подобрен. Благодаря ви за изказваните, слушах ги внимателно, вашите бележки, коментари, вашите резерви също така, мисля, че основният въпрос е, е обхвата на резолюцията. Някои колеги поискаха да е, за, поискаха по-кратък вариант, други по-дълъг, е, така че ще трябва да намерим златното сечение тук. Е, колкото до съдържанието, смятам, че не трябва да да е, включваме вътре един е, е списък е, от е, продукти, е, защото е, вече позицията трябва просто да изтъкнем е, кои са деликатните, чувствителните въпроси за парламента и да настояваме на това. Очаквам вашите бележки тук с внимание, в писмен вид, които възнамерявате да адресирате до мен и е, в крайна сметка ще разговаряме отново, за да постигнем една по, един по-добър текст на проекто резолюцията. По процедурата е, за ангажирането на тази комисия е, в, с преговорите и с комисията, Европейската комисия. Моите коментари относно връзките ни с комисията не е, предполагат някаква критика относно предишните е, връзки с комисията, които между прочим до сега са много добри. Казала съм го е, многократно. Трябва да е, сме доволни от начина по който де Гухт изпълнява ангажиментите си към тази комисия но е, според мен някои конкретни черти от е, тези е, от това споразумение искат по-задълбочена ангажираност на другата страна. Затова трябва да знаем какво възнамеряват те да направят комисията. Тоест парламента, този парламент не трябва да отслабва позициите си, която става дума за това споразумение. именно тази линия да бъде информирани е, преди, е, предварително за преговорите, преди те да се водат, е, това за мен е важно. Разбира се, наясно съм с разделението на властите. Не е речено, че парламентът трябва да участва, да стъпва в чужда територия. Но добре е да е информиран от комисията, да сме информирани от комисията преди всеки тур преговори и след съответния тур преговори предварително, какви са ни позициите и след това. Е, това трябва, на това държа аз и настоявам и тази комисия също смятам, че трябва да настоява на това. Тук не трябва да има недоразумение. Единството, което искаме е да подобрим и да засилим добрите отношения, които имаме с комисията, с комисаря Дегухт и с е, съответните е, генерални дирекции. Трейд в случая. Е, започ... Началото е добро, да продължим в същия дух. Колкото до други аспекти на нашите ангажименти тук, е, има предложение да е, провеждаме по-честен обмен на мнения, особено след всеки тур преговори, да да помислим за такъв вариант малко по-късно. Преди да вземем отношение тук е, и на пленарно заседание, трябва да е, огледаме е, конкретните въпроси, свързани в, по, от гледна точка нашата група, свързани с САЩ, но всички предложения ще огледаме най-сериозно и е, съответно ще е, разработим една пътна карта, е, която разписва нашите ангажименти не само с комисията, но и с другите комисии, които желаят да се включат в това усилие по един последователен начин. Благодаря е, срока за е, изменение 5 април 12 часа на обяд. И така, дами и господа, това е края на откритата заседание на комисията. Сега ще помоля е, членове, е, лица, които е, не би трябвало да присъстват на заседанието на координаторите, да напуснат залата, колкото е възможно по-бързо и по-тихо да го направят.